Нека да започнем, колеги. Добро утро! Morning, До... Добър ден, Стюарт. Готов ли си? Everybody Всички ли са готови за гласуване? Добре. Започваме. Колеги, ще гласуваме. Херберт също е тук. Ще започнем гласуването тази сутрин. Колеги, започваме с делегираните актове по екологизирането. След приемането на този акт от комисията и а, формалното му препращане към Европейския парламент, както и а, желанието за удължаване на периода, беше позволено на комисията да представи искане за а, а, промяна преди 24 април. Няма нови искания. И след исканията обаче на господин Агню и господин Дес се изготви проект за резолюция от а, членовете на парламента, свързана с съображението от текста от А до Г а, са по господин Агню, а от Х до Л са об, обясненията на господин Дес. И ще е, пристъпим към гласуване на всяко едно от съображенията, преди да, да пристъпим към съвместния текст, общия текст и ще гласувате за и против. И гласуването по крайния текст ще стане само ако приключим с всички гласувания по съображенията. Готови ли сте? Започваме. Съображение А. Моля, гласувайте. Господин Дес казва, че неговата карта не функционира и, и системата не функционира. И така, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Агнио, искате думата? Заповядайте. ами, ви само казахте край на гласуването, аз нямах време дори да натисна бутона. Окей, okay. anyway, anyway, Stewart. Any... Добре, това така иначе не променя нещата. 22 гласа против, отхвърля се. И така. А, съображение Б. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. съображение С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. съображение Д. Край на... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Съображение F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И Съображение Ж Стоят Агню. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега съображенията на Алберт Дес. Започваме с съображение Хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение и. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, съображение Ж. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение К. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Крием се и съображение Л. Край... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, колеги, крайно гласуване. Моля, гласуваме а, поименно. Кой гласува за? Кой е против? Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Алберт Дес, имате думата. Vielen Dank, äh, danke äh, Благодаря, господин председател. Ми е хубаво е да се обърне внимание на комисията, че всъщност не се не респектира парламента. Тя настоява за актове за делегация, 14 на брой. Ако парламента иска да бъде независим и да изпълни своята функция, то не бива да търпим подобно неуважение от страна на комисията и се надявам да получим необходимото мнозинство тук в парламента, за да обърнем внимание на комисията за действия. Благодаря ви. Благодаря, господин Дес точка 8 в дневния ред. Определен на правилата за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката СЕ. E. Почваме гласуването по проекта, проектостановището на колегата Ойтима. Много важна тема и така а, имко е основната комисия а ние сме част от асоциираните комисии по член 54 от регламента. Колегата Итема организира а, брой заседания а, с, а, да се постигнат голям брой компромисни споразумения, 12, които ще се гласуват днес. 515 изменения бяха представени от докладчика, както и от нашата комисия. Нека да ви напомня, че 49 изменения по представените изменения – са част от текста, свързан с изключителните компетенции на ЕМВИ или на ИМКО. И следователно те могат да бъдат обявени за неприемливи в момента, в който се гласуват към, в компетентната комисия ИМКО. Така че информирани сте за ситуацията. Не знам дали Ян Хойтема иска да вземе думата. Ян. Благодаря. Първо ще благодаря на докладчиците в Сянка. Много техническо и сложно досие. Както виждате, списъка е много дълъг, списъка за гласуване, много техничен текст. Опитахме се да направим максимално компромиси. Успяхме да постигнем 12 компромиса. При все това искам да кажа, че нямахме големи дискусии по кръговата економика, как органичните източници, а, например, органичните торове от животни могат да бъдат използвани като а, храна, така да се каже, захранване. И а, тук евентуално могат да внеса едно устно изменение към съображенията. Има голямо мнозинство сред политическите групи, но разбира се, трябва да попитам тук в тази комисия дали е възможно да се внесе такова изменение. това е просто в дух на компромис. Смятам, че ще бъде много полезно. Както вече казах, имахме голямо мнозинство. Но а, целта е всъщност да се вземе предвид потенциала на кръговата економика. Благодаря, Ян. разбира се, в момента на представянето на устното изменение ще дадете знак. Започваме. Изменение 1 от 52 са идентични. Моля гласуваме с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ще го гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Моля, гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Кой е за? Против. Мисля, че се приема. Приема се. Продължаваме. 119. За. Против. Въздържали се. Смятам, че се приема, но не е лесно да, да разграничим. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме 119 изменение. Приема се. Край на гласуването. Като ви казвам, че е трудно, трудно. Е. Виждате 21 за, 21 против. Отхвърля се всъщност. Така. Пристъпваме. 122 изменение за. Против. Приема се. Мисля, че се приема. Да, ще бъде много трудно. Пак ще проверяваме електронно. Явно гласуването ще се проточи. Край на гласуването. Приема се. Моля, вдигайте добре ръце. 124 до 127 заедно. Кой е за? Против? Мисля, че се приема. 130 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Проверяваме 130 електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 133-то. С дигане на ръка. Моля, гласувайте за. Против. Мисля, че се приема. 134 то и 135 то за. Против. Мисля, че се приема. 136 за. Приема се. 137 за. Против. Приема се. 139 за. Против. Мисля, че се отхвърля. 140 за. Против. Отхвърля се. 141 за. Против. Отхвърля се. 143 за. Против. Приема се. 144 за. Против. Отхвърля се. 146 за. Против. Отхвърля се. 148 за. Против. Приема се. 150 за. Против. Е, отхвърля се. 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 а, прието. 173-то изменение. Моля гласовете с на ръка. За, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 175 изменение електронно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. Изменение 12 и 176 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 и 177 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 178 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183, 184 и 185 заедно за против, въздържали се, приема се. 186, 187, 189 за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Проверяваме. 186, 187, 189. Моля гласовете електронно. електронна. Всички ли гласувахте? Не, не сте гласували. Отхвърля се. Край на гласуването. 188 с дигана ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, не, няма да го проверяваме. 190 за. Против въздържали се, отхвърля се. 190-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто деветдесет и трето за против, въздържали се, отхвърля се. 194 и 195 за, против, Въздържали се? Бих казал, че се приема, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 195-194. Край на гласуването. Приемат се. Директно пристъпваме към компромис 12. Компромис на 12. Изменение на компромис 12. Моля, гласувайте. Гласуваме по компромисното изменение. Край на гласуването. Равенство. 20 за, 20 против. Отхвърля се. И в такъв случай ще трябва да разглеждаме съответните е, членове. И така, 18-то изменение. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но ще го проверим електронно. Проверявам електронно 18. Моля, гласувайте. Кюса la Гласуването приключи. Отхвърлено е. А сега ще гласуваме 197. Моля, вдигнете ръка, ако гласувате за. Против? Мисля, че се отхвърля. 44-то изменение. За. Против. Мисля, че така е много, много сходна а, разлика. Да, нека да гласуваме електронно. Може да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 19-то изменение. Моля, вдигнете ръце за 19-то изменение за против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 200. Проверяваме електронно. Гласувате. Край на гласуването по 200. Отхвърля се. 201. За. Против. Отхвърля се. 202. За. Против. Отхвърля се. 203. За. Против. Отхвърля се. Нека да направим проверка на 203-то. Гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. С лека разлика. Компромис 11. имено гласуване. Компромис 11. Гласувахте, нали? Край на гласуването. Приема се. Сега, 209-то. Страница 14. 219, извинете, на страница 14. За, против, въздържали се, приема се. 220 и 221 за, против, въздържали се, приема се. 220 изменения за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225. Гласуваме с ръце за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърлял. Да, добре, няма да правим проверка. Отхвърля се. 226 за против, въздържали се. Да, също се отхвърля. 227 за, против, въздържали се, приема се. Двете изменения, 21 и 228 за, против. Нека да направим проверка. 21 и 228 електронно гласуване. Да, изглежда, че е прието. Да. Приема се. 222 и 229 за, против, въздържали се. Изглежда, че е отхвърлено. Нека да проверим. 22-229 правим проверка. Гласуването приключи. Приема се. 530 изменение. Гласуваме с ръце за, против, въздържали се. Изглежда, че се приема. 23 за, против, въздържали се. Приема се. 231 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се. Струва ми се, че са приемам. Нека набързо да направим проверка. За 240 може да гласувате. Гласуваме 240. Край на гласуването. Приема се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 241. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 242. За, против, въздържали се. Приема се. 24 и 243. За, против, въздържали се. Изглежда, че се приема. Най-добре е и тук да проверим. 243 гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 244. За, против, приема се. 245 за, 200, против, приема се the е, Гласуваме 25-то, 246 за, против, въздържали се. Не е ясно. Правим проверка за 25 и 246 Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. имено гласуване. Край на гласуването. Компромис 10 се приема. 27 изменение. За. Против. Приема се. 267 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 269 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 270 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 272 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 466 за, против. Въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се. 293 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, приема се. Или пък не. Искате ли Набързо да проверим електронно. Не, добре. 283. За, против. Въздържали се, приема се. 284 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, приема се.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 въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме електронно по 305. Може да гласувате край на гласуването. 305 е прието. Гласуваме 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 308 и 309 гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. А сега, колеги, по именно гласуване по компромис 6. Така, край на гласуването. Компромис 6 се приема. 312 изменение. За. Против. Трудно ми е да преценя. Нека да проверим електронно. Може да гласувате. 312 изменение. Явно се приема. Да. 313 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, приема се.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 337 за, против, въздържали се, приема се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против. Нека да проверим. Електронно 339. Сега края на гласуването. 339. Отхвърля се. 340. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено. Да. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 342 за, против, въздържали се, отхвърля се. 343 за, против, въздържали се, приема се. Ако това се приема, преминаваме към 345 за, против, отхвърля се, 346 за, против, въздържали се, приема се. 347 и 348 заедно. За, против. Въздържали се, отхвърля. А, приема се, извинете. 349 за, против. Въздържали се. Приема се. 350 за, против. Въздържали се. Приема се. 351 и 352 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме компромис 7, електронно поименно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 357. С ръка гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 358 за, против. Отхвърля се 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се. 362 и 363 идентични са. Отхвърля се. Компромис 8. Поименно електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се. 367 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се, 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, приема се, 371 за, приема се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 35-то, искате, искате по 372 да направим проверка, добре? Начало на гласуването по 372. Край на гласуването. Приема се. 35 за. Против въздържали се. Приема се. 373 за против, въздържали се, приема се. 374 за, против, въздържали се. Не е ясно. Ще направим проверка. 374. Бърза проверка. По 374. Край на гласуването. Отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се, приема се. 378 за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, въздържали се, приема се. 384 за, против, въздържали се, приема се. 385 за, против, въздържали се, приема се. 386 за, против, въздържали се, приема се. 387 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 за, против, въздържали се, приема се. 389 за, против, въздържали се, приема се. да направим проверка по 389. Край на гласуването. Ами да, приема се. 390 за, против, въздържали се, приема се. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. 392 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 393 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 394 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 395 за, против, въздържали се. Приема се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 397 за, против, въздържали се, приема се. 398 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Електронна проверка. по 398 и 399. Край на гласуването. Приема се. И сега минаваме към 400-401 за, против, въздържали се, приема се. 402-403 за, против, въздържали се, приема се. 404-405 за, против, въздържали се, приема се. 406 за против, въздържали се, приема се. 306 306 за против, въздържали се, приема се. В такъв случай минаваме на 410 за против, въздържали се, отхвърля се. 412 за против, въздържали се, приема се. 415 на Дънчила за против, въздържали се, според мен е прието. И сега девети компромис по именно гласуване. Моля, гласувайте. Votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Девети компромис е прият. 4-4-1. Три страници по-нататък. 441 на роб. За. Против. Въздържали се, приема се. Да проверим добре. Проверяваме 441. Изменение на рок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 442 по именно гласуване. Моля, гласувайте за против. Отхвърля се. 443 за против. Въздържали се. Приема се. 447 е на Тарабела за, против, въздържали се. Според мен се отхвърля, но нека да провериме. 447 гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Съжалявам. 448 за, против, въздържали се, отхвърля се. 449, 50, 51 за. Против, въздържали се, приема се. 452 на Богович за, против, въздържали се, приема се. 453 на Буда за, против, въздържали се, приема се. 454, 55, 56 за против въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре. 454 55. Край на гласуването. Отхвърля се, но не с много. Да, отхвърля се. 457 за, против, въздържали се, приема се. 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се, отхвърля се. 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. 461 за, против, въздържали се, приема се. 462 за, против, въздържали се, приема се. 463 на Буда за, против, въздържали се, отхвърля се. 464 за, против, въздържали се, приема се. 465 за, против, въздържали се, отхвърля се. 467 за против въздържали се приема се. Да провериме 467. Добре, по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Буда за или против? Добре. 468 за против въздържали се, отхвърля се. 469 за против въздържали се, отхвърля се. 470 за против въздържали се, отхвърля се. 471 за против въздържали се, отхвърля се. 472 за против въздържали се, отхвърля се. 473 за против въздържали се, отхвърля се. 474 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 за, против, въздържали се, отхвърля се. 479 за, против, въздържали се, отхвърля се. 480-81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 80-81 да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. 480-481. Край на гласуването. Отхвърля се с доста голямо мнозинство. 482 за, против. Въздържали се, според мен е прието. Да. 483 за, против, въздържали се, приема се. 484 за, против, въздържали се. Приема се 485 за, против, въздържали се. Отхвърля се 486 за, против, въздържали се. Отхвърля се 487 за, против, въздържали се. Отхвърля се 488 за, против, въздържали се. Отхвърля се 489 за, против, въздържали се. Отхвърля се 490 за, против, въздържали се. Приема се 491 за, против, въздържали се. Отхвърля се 492 за, против, въздържали се. Приема се 493 за, против, въздържали се, приема се. 494 за, против, въздържали се, приема се. 495 за, против, въздържали се, приема се. 496 за, против, въздържали се, приема се. 497 за, против, въздържали се, приема се. 498 за против, да въздържали се, приема се. 499 за против, въздържали се, приема се. 45-то. На докладчика за против, въздържали се, отхвърля се. 500-501 за против, въздържали се, приема се. 502-503 за против, въздържали се, приема се. 504 и 5 за против, въздържали се, приема се. 46-то на докладчика за против, въздържали се, отхвърля се. 506 и 7 за против, въздържали се, приема се. 508 за против, въздържали се, приема се. 509 за, против, въздържали се, приема се. 510 за, против, въздържали се, приема се. 511 за, против, въздържали се, приема се. 512 за, против, въздържали се, приема се. 513 за, против, въздържали се, приема се. 514 за, против, въздържали се, приема се. 515 за, против, въздържали се, приема се. А сега съображенията. Компромис едно. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 40 на 40, ами. Петдесет и шесто за, против. Въздържали се, отхвърля се. и седем за,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 въздържали се, приема се. 4,71 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 72 на роб, за против, въздържали се, приема се. 73. Харанс Гарсия. За против. Въздържали се. Приема се. 74 за против, въздържали се, приема се. Сега втори компромис. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 77 на роб за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис. Моля, гласувате.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 Приема се. Устно изменение. Благодаря. На практика вече приключихме. Става дума за, съображ... за съображение 17А. И става дума тук за това, че иновациите трябва да бъдат устойчиви, интелигентни и да могат да бъдат рециклирани. Клара, да, кажи. Да гласуваме ли? Не, не. А, против си. Само Клара ли е против? Трябва трима души, трима, трима души, инак ще гласуваме. Имаме ли тримата? В такъв случай гласуваме изменението без допълнителното изменение, тъй като допълнителното изменение се отхвърля. Става дума за седмо. Против. Нека да проверим. Става дума за седем, седмо изменение без допълнителното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 88 сдигане на ръка, за, против, въздържали се, приеме се, 89 за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 и а, поздравлявам докладчика. Un minuto break. Една минута.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 Bene, колеги, riprendiamo i voti? Така, колеги, продължаваме с гласуването. Девета точка от дневния ред. Гласуваме а, про, про, предложението по доклада на Елизабет Кърстингер. Имаме доста а, изменения. Елизабет, искаш ли да вземеш думата? Не. Да, благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхната отлична работа. Досието е доста техническо, даже и доста трудно. Въпреки това успяхме да се справим с доста трудности и мисля, че нашето становище в Комисията по земеделие е доста силно. Искам да благодаря на секретарята на комисията, на всички наши сътрудници, които ни помогнаха много на, ниво техническо, на техническо ниво, така че сърдечни благодарности към всички тях. Allora possiamo procedere per il voto. И така преминаваме към гласуването. Всички готови ли сте? Добре, започва. Имате ли карти? Започваме с 91 за. Против. Въздържали се, според мен е прието, но ако искате да провериме, проверяваме 91-во изменение на Хъслинг. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, 92 с въздигане на ръка, за, против, въздържали се, отхвърля се, 93 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 3. Трети компромис по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Приема се с голямо мнозинство. 98 за. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 103 за против. Въздържали се. Според мен се отхвърля. Но нека да провериме Херберт. Става дума за 103-то Дорфман. Край на гласуването. Отхвърля се. И така минаваме към 110-то с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. 111. Искате да проверим 110. Проверяваме 110. Моля, гласувайте. 110. Набранен Нойл. За, против, Извинете, по именно гласуване отвалят се. 111 с дигане на ръце на Фланаган за против. Въздържали се, отхвърля се. И сега минаваме към 118. 118 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис, моля гласувайте. Четвърти компромис. Край на гласуването. Приема се. Сега Минаваме на 122 за против въздържали се. Отхвърля се 123 за против въздържали се. Отхвърля се 124 за против въздържали се. Приема се 125 за 125. За, против. Трудно е да прецена по електронен път. Става дума за изменението Хаослинг 125, край на гласуването, отхвърля се. 134 за против, въздържали се, отхвърля се, 136, а, не, всъщност отпада, Сто четиридесет и трето. Сто четиридесет и трето 3 на Сенра Родригес. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега минаваме на 147 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 104,9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за. Против. Въздържали се. Приема се. 151. Проверяваме. 151. Отвърля се. Край. Да, не, подхвърля се. 152 за против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 не, отпада. Всъщност 157 за против въздържали се отхвърля се 162 за против въздържали се отхвърля се 160 за против въздържали се отхвърля се 161 за против въздържали се отхвърля се 163 за против въздържали се отхвърля се Десето на докладчика са против. Въздържали се, приема се. 164 за против. Въздържали се, приема се. 165 за против. Въздържали се, отхвърля се. И сега 167 за против, въздържали се, според мен е прието. 166 на кълнията за против, въздържали се, приема се. okay. Okay, okay, okay. Next. 168. Uh, Emendamento 168, Бранер e и Нойк. Тя фа... Изменение 178. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Искате да го проверите? Изменение 12? Добре. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега 178, втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега 2, 4, 8. т.е. няколко страници прескачаме и стигаме до 248. 248 на страница 17. Изменението на Такола Мюлер. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 249 за. Против? Въздържали се? Приема се. 246 за. Не, това изменение отпада, така че след 49, 249 гласуваме. 250. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 251. За против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, приема се. 256 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264, 265, 66, 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да го проверим? Добре, ще го проверим. 264 до 267. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, отпада. Това отпада, извинете. На следващата страница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 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да го проверим. 293-то изменение гласуваме заедно. гласуваме. Приема се. с голямо мнозинство. Край на гласуването. Приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. Триста за, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, Въздържали се, приема се. 308 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Следващото 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 за. Против. Отхвърля се. 317 за. Против. Отхвърля се. 317. 317 за. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Триста е залечено. Много благодаря, господин председател. При 13, 14, 15 и 16 мисля, че има проблем в писмения превод. Така че това трябва да се съгласува. Проверете, моля ви. Окей. Okay. Facciamo un check del 3143. Нека да проверим 314, 315 и 316 електронно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Благодаря, Алберт. Всичките се приемат. Стюарт. Искам само да кажа, че в моя списък аз тук виждам писано no vote. Да не се гласува. Така, както беше при изменение 23. И, мис... и точно за това не гласувах. В нашия списък от секретарията по тези три изменения те са за гласуване, така че трябва да го направим. И знаете, че гласувахме електронно, а, така или иначе бяха приети тези изменения. Сега гласуваме по 318. Дигайте ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега. Искате да проверите 319 ли? Моля, гласуваме 319. Не смятам, че има нужда, но проверяваме го електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 319 изменение гласуваме. Отхвърля се. 24 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 по Парижкото споразумение. Гласуваме електронно. край на гласуването. Приема се компромис 1. Изменение 34 сега на Хауслинг за против. Отхвърля се. 36 за. Против. Отхвърля се. 37 за. Против. Приема се. 38 за. Против. Отхвърля се. 39 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 2.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 против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, приема се. Или не? Не. Хайде да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 48 изменение. И явно се отхвърля. Да, отхвърля се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 Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Явно се приема. Изменение 4 на докладчика отпада. Стигаме до 63-то. 63-то за против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62. Не. А, това отпада. 64 също. 66. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 отпада. И стигаме на 74-то, първата част за, против, въздържали се, приема се втората част на 74-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, 76-то ли искате да проверите? Добре, гласуваме го. Моля, гласувайте електронно. Мнозинство. За. Приема се.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 въздържали се, приема се. 82 изменение за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 изменение сега за, против, въздържали се, отхвърля се. И 90-то за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме цялата, целият текст. Поименно, моля гласувайте електронно. Край на гласуването.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 Andiamo? Allora, colleghi, passiamo al punto 10. Abbiamo quasi... Colleghi, preminavamo dell'Unione Europea a favore della sostenibilità. Към следващата точка действие на Съюза в подкрепа на устойчивостта. Урике Мюллер е тук докладчик. Това е, е доклад за водеща комисия ЕНВИ. 543 изменения. Имаше и много компромисни изменения. Урике. Съвсем накратко. Искам също да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхното чудесно сътрудничество. Европейската политика за устойчивост от гледна точка на селското стопанство. Това е темата, която е важна за нашата комисия особено създаването на работни места в селските региони, разбира се, като се опазва околната среда. Така че за целта се нуждаем, разбира се, от по-добро управление на политиката за горите, за да изградим също така една балансирана екосистема. Важно е също така да включим различните аспекти, економическите, социалните и така нататък. И разбира се, от тази гледна точка ние разглеждаме селското стопанство и много се радвам, че това становище може да бъде гласувано тук. А, а, работата беше чудесна на целия наш екип, всички служители. Благодаря още веднъж на докладчиците в Сянка. Благодаря. Bene, колеги. Allora diamo inizio ai voti. И така, колеги, пристъпваме към гласуването. Готови ли сте? Компромис едно. Поименно гласуване. За. Моля, гласувайте електронно. Avete votato tutti? Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Едно... Компромис 1А. Поименно пак. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването.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 Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 65 на Агнио. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате ли да го проверим? Добре. Това е изменението на господин Агню. Нека да го гласувам. електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Електронно. Край на гласуването. Приема се. 108 е, изменение за, против, Въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82 изменение за против. Въздържали се, приема се. 80 за против, въздържали се, приема се. 83 за против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Номинале, dichiaro aperta la votazione sul compromesso 6. Компромис 6. Именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 104 за, против, Възражали се, приема се. 109 за, 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме седми компромис, електронно гласуване.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 Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Десети компромис. Начало на гласуването по десети компромис. Край на гласуването. Приема се.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 Добре. Добре. Електронна проверка по първо изменение. Хуйбук. Струва ми се, че се приема, но проверяваме. Да, провер... да прието е първо изменение. 12 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 то за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, поименно, електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Широко мнозинство в полза Поздравления на Лорике! Хайде да, да побързаме по последната точка. Точка 11. Бюджета за 2017 година мандат за тристранната среща, защото госта ни чака. Скоро ще бъде тук. Проект становище. Мандат за тристранна среща бюджет за 2017 година. Докладчик е Тибор Сани. 67 изменения имаме. И има доста компромиси по измененията. Готови ли сте? Тибор, нещо желаеш да кажеш? Инициамо. Компромисо А. Добре, тогава почваме по компромисите. Компромиса. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Моля, вдигнете си ръцете, които го подкрепите. Против, възражение се, приема се. Осмо изменение за, против, възражали се, приема се. Десето за, против, възражали се, приема се. Компромис Б. Електронно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11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 Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Е. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F. Начало на електронно гласуване. Край. Приема се. Компромис Г. Начало на електронно гласуване. Край. Приема се. Изменение 58 за. Против. Приема се. Компромис хаш. Начало на електронно гласуване. Край на електронно гласуване. Приема се. Компромис И. Начало на електронно гласуване. Край. Приема се. Изменение 66 За, против, въздържали се. Приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. И последно, окончателно гласуване по становището с измененията. Цибър, искаш да кажеш нещо ли? Можехме, имахме договорени изменения, които са от Тибор, Сани. Има и такива, които са прие, е, се предлагат от него също така. Сега окончателно гласуване. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с голямо множество. Поздравления! Всъщност единодушно се приема. Поздравления, Тибор! Тибор, vuoi la парола. Un momento, колеги, la parola a Тибор Сани. Искаш да кажеш нещо, нали? Само дайте секунда на Тибор Сани. Имаш, имаш думата, приятелю. eh, eh, aquí... Onorevole Petir, sei pronta? One minute break. One minute break, ok? Добре, хайде да направим тогава една минута почивка. Allora, colleghi, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Eh? Скъпи колеги, нека да преминем към последните точки от дневния ред. Това е всъщност предпоследната точка, преди да дойде нашия гост Хусе Грациано да Силва. Тоест сега ще разглеждаме точка 12. Ще изслушаме проектостановището, а след това, разбира се, ще приемем и нашия гост, генералния директор на ФАО. Така, точка 12. Господи, госпожа Петир, имате думата. Да, благодаря ви. Много благодаря на всички колеги, които работиха с мене относно преработването на директивата за възобновяемите енергийно източници. Разбира се, част на насоча вниманието си върху а, дела, свързан с земеделието и селските стопани. Първо, нас ни интересуват член 2, определенията, член 3, основните цели, член 7, а, биологичните горива и член 25 биогоривата и член 26 устойчивото развитие и член както и раз, критериите за устойчивост, свързани с биомасата и биогоривата, членове 20, член 27. Тук, що получих информация, че конференцията на председателите е отхвърляла нашето предложение е да получим изключителни правомощия съгласно правило 54. Така че ние ще се придържаме към член 53 от вътрешния прав... правилника за вътрешния ред. Ние предлагаме определенето на секторни цели при ползването в целия сектор възобновяеми енергийни източници – и а, предлагаме също така биогоревата да се покачат с миним, минимум 15%. А и 7% от брутния енерги, брутното енергийно потребление а, да се запази като дял на биогоривата. Ние също така смятаме, че транспортния сектор сам трябва да прецени по какъв начин да а, изпълни тези цели, разбира се, съобразявайки с националните международни планове за енергетика. За целта трябва да бъде включен също така и аграрния сектор. Тук не става въпрос само за използването на биокорива, но и за отглеждането на ам, протеинови растения, а не а, да внасяме соя от Америка, например, защото не сме способни да отглеждаме такива култури, които са високопротеинови. А, когато говорим за биогоривата, смятам, че трябва да бъдем много по-амбициозни от предложенията на комисията. Защото бихме, като същевременно, разбира се, е хубаво да се гарантира сигурност и предвидимост за инвеститорите. Да. Предложенията на комисията за намаляването на парниковите газове при биогоривата, биомасата е. И е важно, разбира се, да се следва целта за 27% възобновяеми източници при енергопотреблението. Смятаме, че трябва да се променят някои предложения. Именно важно е, е биомасата да се обвързва с мястото на нейното производство, а не с тези, които я ползват. Така че, как можем да, поиска, да искаме информация от собствениците на гори за ползването на определени гори? Не може за собствено потребление, а имам предвид в сектора енергетиката, да се изисква такава информация от собствениците на гори. Разбира се, че в а, горите се а, използват, а, добиват важни суровини, които са важни не само тази информация е важна за всички сектори, а не само за сектора енергетика. Освен това не бива и да а, натоварваме излишно а, хората с а, бюрокрация. С нетърпение очаквам, разбира се, и работата с колегите докладчици в Сянка и разбира се да чуя вашето становище и вашето виждане по ам, този текст. Много благодаря, госпожо Петир. Направо да преминем към обсъждането. Имате думата. Да, благодаря, господин председател. Сега, знам, че има превод на филандски, yeah. но няма превод на филандски, така че ще се изказвам на а, английски. Може би това ще зарадва преводачите или пък не. Сега, тази тема а, е изключително важна, или поне в този мандат аз мятам, че това е доста важна тема и съгласно Парижското споразумение, разбира се, това е една рамкова политика за десетилетия напред. Въпросът е как да постигнем заложените цели. Какво означава устойчива и предвидима политика, за да се гарантират инвестициите? In renewable energy. We have to avoid extra administrative burden. Трябва да се стремим към изпълнението на тези цели, но и да не увеличаваме административната тежа, защото е много важно да не забравяме същевременно и критериите за запазване на устойчивостта. Повече от 70% от Финландия е покрита с гори, така че аз знам за какво говоря тук. Устойчивото управление на горите се а, а, увеличава, което хваща различни дървесни продукти, сурова дървесиня и така нататък. Същевременно ние, разбира се, а, се опитваме да, да заместим тези материали, които не могат да бъдат биоразгранени, е, защото целта ни е а, да а, се а, е, изгражда устойчиво производство на биомаса. And best known how is in member states. Е, Мисля, че всяка държава членка най-добре може да прецени по какъв начин това може да се изпълни. Разбира се, че е важно да се обърне особено внимание на сектора транспорт и е, съответно да бъдат заложени за цели за минимални цели за включване на възобновяеми горива. Като разбира се, не можем да задължим а, сектора това да го направи. Нуждаем се всъщност от общ подход. Разбира се да се предлагат различни биогорива, но в предложението си комисията не дава конкретни показатели как да бъдат третирани различните категории биогорива. Земеделието и лесничеството са ключови сектори, за да се изпълнят парижките е, целите от Парижкото споразумение, е, споразумение за е, изпълнение на целите за устойчиво развитие и биогорива. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Ще взема думата от името на Жан-Пол Денано, който е докладчик по становището. Той ме помоли да прочета неговото из... изказване. Комисията а, реши да измени правилата, свързани с възобновяемите източници на енергия и по-специално биогоривата. Европейската комисия предлага да се намали дела на биогоривата от първо поколение и да се даде превес на тези от второ поколение. Аз смятам, че дел, техният дел трябва да бъде, да премине от 0,6 на 3,8%, като също същевременно се наблегне на научните изследвания с цел много по-голяма оперативност на тези биогрива. Но до, до голяма част инвестициите в първото поколение ще позволят на биогоривата от второ поколение да се развият. Също време, но нека не забравиме нашата зависимост от износа на протеини. Няма достатъчно разграничение между различните биогорива, като само онези, които водат до обезлесяване или а, намаляване на култи, култи, култиваемите площи трябва да, бъд, да бъдат отхвърлени. Също времено в директивата не се обръща достатъчно внимание на проблемите свързани с дизела. Смятам, че критериите за устойчивост трябва да бъдат включени както за първа, така и за второ поколение, както и да има количествени цели до и след 2020 година. Благодаря ви. Благодаря, Ерик. А, госпожа Сендра. Благодаря, господин председател. Четири проблема. Считам, че първото, когато говорим за енергия, трябва да е намаляването на потреблението на енергия. Просто не също време. Трябва просто да намалиме количеството енергия, която употребяваме. А, второ, да няма конкуренция с земеделието. Не само за производството на, на реколта, но всичко свързано с а, а, обеслесяването и другите щети. Третия проблем – когато си задаваме въпроса за намаляването, трябва да си зададем въпроса какъв нов модел на, произ... на, произ... на производство и потребление ще, е, ще приемеме. И на четвърто място е, проблема свързан с рециклирането и повторното употребление на е, ресурсите. Транспорта с генерира 25% от емисиите и това е може би отрасъла, който е най-труден що се отнася до ограничението на емисиите. Съще, същ, време предложението на комисията а, предлага намаление с 10% до 2020 година и с 1% по-нататък до 2030 година. Това е в противоречие с, вземане, с взетите от нас тук в парламента решения. В Европейския съюз 3% от земеделските земи се посвещават на производство на биогорива по-малко от 1% в Франция, моята страна. Също, също времено производството на хектар се увеличава и има допълнителна площ, която е на разположение, особено а, в а, областта на производителността и реколтата в областта на, цар, на царевицата и на други е, житни растения. Тоест, имаме на разположение достатъчно е, обработваема земя за производство на биогорива, но за, обикно, обикновено едни и същи кооперативи и производители ще трябва да инвестират в второ поколение биогорива. В момента второто поколение е, е на етап лабораторни изпитания и също, времено разполагаме с е, оперативни единици за производството им но не можем да вървиме към производство на второ поколение, като спреме изведнъж производството на първо поколение, тъй като това ще е голям удар нанесен на заетостта и на развитието на целият отрасъл. Благодаря ви. Благодаря ви. Много е важно наистина да си вършим добре работата. Аз също малко така се раздразних от предложението на комисията, защото не могат всъщност така да, се, да бъдат дискредитирани възобновяемите енергийни източници от първо поколение. Според мен комисията е напълно е забравила, че имаме обща селскостопанска политика, че вече работим по грининг – това са продукти, които всъщност комисията е сертифицирала. Тоест в самата система е заложен принципа на устойчивост. Т.е. това, което предлага сега комисията е напълно лишено от всякакъв смисъл да се сертифицират сега, вноса сега. Напълно не разбирам това, което предлага комисия. Говорим за второ, трето, четвърто даже поколение. Но това не означава, че ние трябва напълно да съсипеме и да премахнем поколение, първо поколение ми технологиите са на лице. Нека да видим какво ще бъде, какви са тенденциите на развитие за следващото поколение и да има приемственост от първо към второ и така нататък. Аз съм уверен, че всъщност нашата докладчица така добре ще ни представи, тя не се страхува и трябва наистина да се дадат примери за... Трябва наистина да имаме и една европейска протеинова, така да се каже, енергия, е, политика, политика на протеиновите култури, растител, защото в момента се внасят монокултури от Аржентина, например което води до напълно унищожаване на дребните селски стопани. Тоест има в е, е, ние трябва да, да разнообразим малко е, културите, протеиновите култури в Европа. се отглежда за целта само рапицата. Да, може да се прави масло и други неща за биогорива, за биодизел и така нататък, но а, не само трябва да се противопоставим, трябва да сложим край на това унищожаване на продуктите на възобновяемите енергийно източници от първо поколение, защото те имат час все още. Моля ви, нека да опазим технологиите от първо поколение. Нямам нищо против иновации. Нека да се развиват новите технологии, но не можем да подкрепяме следващото поколение като изтрием от света първо поколение. Така че аз упорито ще се противопоставя на комисията. Имаме много аргументи за целта. Благодаря. Грация, Благодаря. Скъпи колеги, Яр, господин Агнио и след това господин Дес. Приноса на земеделците е за три първо, почвайте. Част, част, част от а, обработваемите земи се превръщат в промишлени площадки с всичко, което, всичко, което това предполага. Така че. Второ. генерираното от това електричество, което може да се използва в животновътството и по-специално при отглеждането на, на птици. Раз, разбирам, че чак когато а, тези горива стигнат а, до а, Някакъв до процент, който е 19 и над това те ще могат да се е, сравняват е, с е, изкопаемите горива. Също така има и третият начин, чрез ветерогенератори, които са убийци на птици. Така че смятам, че от другата страна на модела хората за, за, за, за, за, за, засяват с а, царевица. Тази царевица изисква използването на много енергия, т.е. 6 пъти повече, отколкото при едно по а, при обикновеното производство. Също същевременно ем, намаляването на емисиите не е съпоставимо с е, употребата на енергия. Много благодаря, господин председател. Много благодаря и на Мариана Пинтер за нейната работа по преработването на директивата. Искам да кажа честно, не разбирам комисията. Тук не става вече въпрос само за експертиза. Тук става въпрос за нещо друго. А именно, преди 30 години в Германия. Аз участвах в първата асоциация, нейното създаване за въвеждане на пазара на възобновяеми енергийни източници, защото е, е важно да, да бъдат е, съчетани всъщност или заменени възобновяемите енергийни източници, изкопаемите е, източници и така нататък. Не можем да се откажем просто изведнъж от всички. Само да си направим една сметка. Ако имам добра почва и отглеждам рапица, т.е. да речем аз имам 2,6 милиона тона ценен протеин и да речем още толкова горив, а, добро качествено гориво. Ако отглеждам в Бразилия 2,6, 1,6, 2,8 тона, а ние да речем а, имаме качествен протеин и от, наред с това имаме и а, масло, което може да се използва като биогориво. Тоест, а, твърдата биомаса, това, което се предлага превръщането на твърдата биомаса в а, гориво, трябва да бъде много предпозливи. Наистина, а, когато имаме течно гориво, защо трябва да полагаме усилия от твърдата биомаса да правим гориво? Ако пътувам, да речем, 80 000 км на година, се нужда от 7 000 литра дизел. Ами на време, или пък за отопление също така. да речем, ако се изолира един стопански двор и така нататък, ще се намали съответно и потреблението за отопление. Мазута, например, а, мазута всъщност може да се трансформира в биогориво с остатъчната дървесина. Така че 7, 7000, 7000 литра, например, можем да ги използвам за транспорта. Така че идеята е да се използват по-малко горива, например, за отопление. И в тази насока също така трябва да работим. Затова все още се нуждаем от първото поколение горива като смес. Така че Мариана ще я помоля наистина тази смес за, смес за смесите да бъде запазена на минимум 7%. Разполагаме с достатъчно земя, където може да се отглеждат тези култури. И вчера чухме а, колко е важно да се запази рапицата като цъфтящо растение, да се използва наред с овошките като цъфтящи а, култури. Съжалявам същевременно, че растенията от категорията а, грининг не, са, са намале, намале, намаляно, намаляла тази категория, тъй като те не се причисляват. Минимум към 0,7% те трябва да се причисляват към грининг. Това са растения, които могат да бъдат изгарани и да се генерира твърда биомаса. Има добри идеи. И както колегата каза, трябва да покажем кораж, да покажем правилния път на комисията за екологично производство и да бъдем предпазливи и да внимаваме да не се изсичат а, горите в Индонезия и по други места в света. Например, наскоро колеги от Парагвай казаха, моля ви се, не дейте всъщност да се отказвате от а, земя, обработваема земя, защото ако вие се отказвате, при нас трябва да се увеличава обработваемата земя, което всъщност води до а, големи щети. Е, е, е. Благодаря. Много интересен доклад. В а, моята страна може, може би тези, тези тех, тех, на технологии за използване на възобновяемата енергия може би са най-малко развити. Смятам, че трябва да се вземе решение дали тези, тех, дали тези технологии да се използват и земята да се използва за използване на ам, и включително на, вета, на, на, на, на Seems that there is a call being made to have... ...на равното разлагане. Така че смятам, че трябва да, да видим е, кой, кой, е, кой, е, коя система е най-добре приспособена, кой цикъл е най-къс. И трябва да ви трябва да видим е, въз, въз, дали има възможност да се и развиват а, под подобни съоръжения, които да са малко мащабни. В Холандия, доколкото знам, в момента се прилага един пилотен проект с дребномащабни генератори. Аз е, не смятам, че хората ще имат е, проблем с преработването на собствените им е, отпадъци. Проблема идва, когато има вече едно много по-голямо количество и, и когато трябва да се използва инцинератор. Но в в, в, в момента виждаме, че събирането на големи количества генерира проблеми, докато преработването в малки единици най-вероятно ще даде възможност за устойчиво развитие. И сега последният комисията. Благодаря ви. По смесите, разбира се, ще трябва да се изкажа. А, някои казаха, че трябва да запазим квотата на тези смеси минимум 7%. Нека да ни забравяте, да забравяме всъщност а, какви са последствията, особено ако имаме тези смеси при горивата ако навсякъде хората правят така, както а, а, земеделците, да речем, отглеждат а, рапица, имат от една страна протеини, от друга страна всъщност, и масло. Не е така. Всъщност това е... Виждаме, че имаме конкуренция при отглеждането на рапицата, особено защото се намалява отглеждането на, на, на хранителни култури. Така че няма да а, намерим решение, ако ам, запазим смесите. Ам, вие казвате, че трябва повече сертификати да се издават. При палмовото масло има ли някаква промяна, като въведохме сертификатите? Не. Даже имаме и по-малки плантации, които остават малко а, гора около, а, е, около тях, само и само за да бъдат сертифицирани. Обаче виждаме, че, например, оранготани или други видове не могат да живеят в такива символични площи, горски площи. Така че проблемът е сериозен. Така че с задължението за смесите а, се постигнаха така доста негативни резултати затова ние не смятаме, че трябва да се запази. Нямаме нищо против да продължим да ползваме поколенията от първо поколение все пак продължава, например, и можем да допускаме и да гледаме спокойно обезлесяването. Повдигнахте въпроса за биогаз инсталациите. Обаче отново ще имаме конкуренция. Ако на квадратен километр а, имаме царевица, а, а, следващия квадратен километр имаме инсталация за биогаз. И като си направя сметките, в крайна сметка, торовете, които ще е, използвам за отглеждането на царевица или пък субстрата от ечеми, които ще ми трябват за биогаза и така нататък, виждам, че всъщност, в крайна сметка, сметките ми няма да излезат. И ние това сме го видяли вече в Германия. Какво правим ние, например, на малко, на, на, на, на ниво а, дребни земеделски стопани? Например, а, а, използват се всъщност а, тура от кравите. И мога да дам много примери на а, голямо макроекономическо ниво къ, с биогаз, където всъщност, които всъщност са доста отрицателни. Аз... Комисията ако е възможно, наистина за една-две минути. Благодаря. Първо искам да ви припомня, че в своето предложение комисията има за, цел да създаде условия за държавите членки да разгърнат потенциала си за възобновяеми енергии и да се, да се постигнат целите до 2300 година. Ние, разбира се, признаваме е, приноса на е, биоенергията, но също така и на слънчевата и на вятърната енергия за земеделието. Е, Целта е 27% до 2300 година, като се използва един микс в различните отрасли, по-специално в транспортният отрасъл. Като цел, целта е количествата да преминат от 1,1 до 6 6,7% до 2300 година. Става дума за продажба, произведена от европейски продуктори. Целта е производството да, да няма последици и да не нанася щети на местообитанията и да не води до обезлесяване на основата на опита, който вече сме натрупали. Държавите членки е, имат е, компетенция, що се отнася до политиката на горско делото и имат е, също така възможността да, въвед, да въведат системи за пълна сертификацията. В предложението има предложение за постепенно намаляване на площите, които ще са площи от обработваема е, земя за производство на хранителни е, продукти до 3,8%. Предло, предло, намаляването на дела на биогорива, произвеждани от растителни и житни растения и преминаване към второто поколение – ще стане постепенно. Разбира се, директивата няма да, забра... да забрани производството на биогорива от а, първо поколение, така наречените конвенционални. но ще даде възможност за създаване на условия за второ, за второ поколение, което ще позволи да постигнем целите до 2030 година от 27%. Госпожа Петър. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на всички колеги за изказванията и за техния принос към дискусията. А, като цяло колегите подкрепят а, моите предложения. Бих а, ги помолила да внесат а, доста подробни а, изменения, които да предложиме на комисията и Трецата е да бъдат използвани максимално направените инвестиции и също същевременно а, да създадем благоприятни условия за развитието на земеделието и за благото на нашите а, земеделци. Благодаря ви и сега давам думата на нашият гост, който е вече тук. Става дума за господин Хосе Грациано Дасилва, генерален директор на ФАО. Bene colleghi, ci ha raggiunto il nostro ospite e quindi consentitemi innanzitutto. И така, колеги, нашия гост вече е тук. Нека първо да му отправя а, пожелание за добре дошъл. Хосе Грациано да Силва е а, тук и това за нас е чест. И а, ние благодарим от името на цялата комисия по земеделието на Европейския парламент. Благодаря ви, че дойдохте тук да ни говорите за а, земеделието и за а, прехраната на населението. По време на последния Страсбург чухме също и Антонио Гутереш, генералния секретар на ОНЕ. Много интересно изказване, приветствано горещо и дори успяхме да говорим и за големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството сега. И сега вече ще дам думата на нашия гост Хосе Грациано. Благодаря ти още веднъж за присъствието. Колегите ще вземат после думата за коментари и за въпроси. Заповядай, Хосе. Ще говоря на английски, защото моят италиански не е хубав. It's an honor to address this meeting. Благодаря. За мен е чест е, да бъда тук на това заседание на Комисията по земеделието в Европейския парламент. Нека първо да кажа, че миналия февруари ФАО стартира един нов доклад, наречен Бъдещето на храната и на земеделието. Тенденции и предизвикателства. Надявам се, че имате копия от този доклад. Имам няколко копия тук с мен и са на ваше разположение на бюрото в, на входа на залата. Можете също да го свалите този доклад от веб страницата на ФАО. Този доклад дискутира и обсъжда тенденциите, които най-вероятно ще повлияят на земеделското производство и на хранителните вериги за следващите десетилетия, например влиянието на климатичните изменения, конкурентността за съревнованието за природни ресурси, както конфликтите и миграцията. И базирайки се на тези тенденции, докладът предвижда 10 основни предизвикателства за постигане на хранителна сигурност – като се подобри а, храненето и се насърчи устойчивото земеделие навсякъде. Тека накратко да изброя тези основни тенденции. Първо, устойчивото подобряване на съскостопанското производство, за да се отговори на все по-голямото търсене на храна. Второ, осигуряване на устойчиви природни ресурси. Трето, да се решат климати екологичните проблеми и интензификацията на природните бедствия и катаклизми. Да се намали е трансграничното присъствие на вредители по растенията и животните и болести, да се изкорени бедността, да се намали неравенството, шесто да се сложи край на глада и на недохранването, да се, седмо да се подобри да се подобрят възможностите за изкарване на поминък в селскостопанските области и осмо да се усили устойчивостта към кризите и природните бедствия и конфликти. Девето, да се направят по-ефективни хранителните системи и десето също, да се отговори на нуждата за ефективни и съгласувани национални и международни мерки на управление. Както всички виждате, имаме много големи предизвикателства, за да насърчим устойчивото развитие на земеделието. Смятам, че тези тенденции могат да вдъхновят и вашата работа при а, реформата на ОСП. Дами и господа, е едно от основните заключения на доклада, за който току-що говорих, е, че земеделският модел от а, Зелената революция на 60-те и 70-те години се е изчерпал. Всъщност, а, това интензивно обработване, с, търсейки големи резултати, а, всъщност увеличи хранителното производство, но на много висока цена за околната среда масовото земеделско интензифициране на производството води до обезлесяване, липса на вода, унищожаване на почвите и увеличаване на емисиите въглеродни а, а, парникови газове. А, ако се продължи с настоящите практики, само още повече ще влушим състоянието на природните ни ресурси. Днес е от ключово значение не само да се увеличи производството, но да се направи по такъв начин, че то да не а, бъде вредно за околната среда. Да се, изкра... да се изхранят хората, това трябва да върви едновременно с изхранването, подхранването на планетата. Именно това се предвижда в графика за устойчиво развитие за 2030 година, а също и Парижкото споразумение за климатичните изменения. За да постигнем устойчиво развитие, имаме нужда да променим нашите настоящи земеделски и хранителни практики. А, да продължим със същата бизнес тенденция не е, стън, не е хубава практика и не е нормална опция вече не трябва да имаме интензивно селско стопанство, не с а, внасене на ресурси, а по-скоро с внасене на познания. Това е новата парадигма. Имаме нужда да а, включим устойчиви сълскостопански практики, които позволяват и прехранване, и достъпна храна, като едновременно с това позволяват услуги за екосистемата и устойчивост към климатичните изменения. Това може да се направи, като се подкрепят малките земеделски стопанства, да се намали използването на пестициди и химикали, да се увеличи разнообразието на реколтите и на културите и да се подобрят практиките за опазване на земята – това са само някои от евентуалните подобрения. Дами и господа, след това общо въведение, нека да се средоточа сега върху четирите основни а, въпроса. Първо, това са въпроси, които искам да дискутирам с вас. Първо е влиянието на климатичните изменения. Няма сектор, който а, да е толкова чувствителен към климатичните изменения, както земеделието. Особено ако погледнете древните производители в развиващите се страни. Едновременно с това, селското стопанство и хранителната система днес представлява около 30%, 20-30% от основният производител на емисии парникови газове в различните околни среди, разбира се. Така че трябва да увеличим устойчивостта и да насърчаваме адаптирането на земеделските стопани към климатичните изменения. И начина по който го направим може да доведе до други ползи, като например се намалят емисиите на парникови газове. В селското стопанство, в всички сектори свързани с него, адаптирането и намаляване на щетите вървят ръка за ръка. Няма договори подписани, така да се каже, и споразумения между двете така както понякога се случва в други индустриални сектори. Нека също да добавя, че селското стопанство включва и културите, реколтите, също и добитъка, и рибния сектор, и горите. и това е единственият сектор, който може да намали отделянето на емисии въглерод и насърчава задържането на въглерода. Така че по този начин ние можем да повлияем положително на климатичните изменения. Така наречената инициатива 4 на 1000, това е инициатива стартирана от Франция по време на КОП-21 през 2015, е, има за цел да насърчи добрите селскостопански практики, които задържат в почвата въглерода и по този начин да се, намалят, да се намали влиянието от климатичните промени, докато се адаптираме успешно. И също ФАО подкрепя държавите, които насърчават а, подобни адаптир... стратегии за адаптиране чрез а, подобни подходи. Такъв, а, такъв е случая с така нареченото agroecology, т.е. комбинация от земеделие и екология а, както и, и други примери. Второто, за което искам да говоря, е а, разпространението в големи мащаби на различни болести и вредители. Това се дължи също и заради климатичните изменения в последните години. Тези болести могат да се разпространяват много лесно в голям брой държави да постигнат епидемиологични размери, като по този начин всъщност заплашват поминъка и храна, хранителната безопасност на много хора увеличаващите се температури всъщност подсилва а, репродуктивните способности на насекомите. Например, сега а, комарите се възпроизвеждат пет пъти по-бързо, отколкото преди 20 години. ФАО винаги, се, винаги е допринасял в борбата с а, вредители, като например вредители, които бяха заличени през 2011 година. А сега трябва да се борим с а, а, въпросния PPR. Това е чумата при дребните а, преживни животни, която се разпространява много бързо, особено в Азия и Африка. тази болест вече засегна огромни райони в Африка, Близкия изток, Азия, като засяга най-бедните измежду бедните тези, които живеят а, на границата на пустинята Сахара. Над 70 държави вече потвърдиха случаи на тази чума в, на тяхната територия. ФАО подкрепя държавите, за да могат те да прилагат превенция и надзор. И дори в ситуация на конфликти и продължителни кризи, ние насърчаваме програми за вакцинация така както правим сега в Южен Судан и в Сомалия. Нека също да кажа, че ФАО иска да подсили работата си по антимикробната устойчивост, резистентност. Съгласни сме, че трябва да се намали прекомерната употреба и злоупотребата с антимикробни лекарства, антибиотици сред стадата. Това е важно, за да се спре появата на нови устойчиви микроорганизми. ФАО е част от тристранното сътрудничество с Световната здравна организация и с Световната организация за животинско здраве ОИЕ. Тази, този съюз работи заедно, за да приложи глобалния план за борба с антимикробната резистентност и да подкрепи държавите, които развиват национални стратегии, базирайки се на това, което се нарича подход, общ подход за здравето. Третото, на което искам да се спра днес, е а, загубата, изхвърлянето и пилеенето на храна. Не можем също да пропуснем факта, че днес изхранваме достатъчно храна да изхраним цялото световно население, но около една трета от тази храна всъщност или е а, изхвърлена, а, или всъщност е изгубена. Това представлява огромен, огромно пилене на природните ресурси, като например вода и земя и също увеличава емисиите парникови газове. ФАО подкрепя около 50 държави в тази област за борба с изхвърлянето на храна. Например, инициативата Safe Food, Пести храна, която започна заедно с германск катенските институции Месе Дюселдоров, както и а, ЮНЕП, програмата за околната среда на ООН. Това е едно уникално партньорство, за да се увеличи информираността, да се търсят иновация в сектора, да се подсили сътрудничеството и да се стартира дебата за намаляване на загубите а, и на отпадъците от храна, а, за да по цялата верига, включи, от полето до вилицата. Тази инициатива включва над 850 членове от индустрията, асоциациите, супермаркетите, научни институти и НПО-та. Четвъртата и последна точка, на която искам да се спра днес, е значимостта от това да се заличи не само глада, но също и всички форми на неправилно хранене и на недохранване в света. Това е цел номер две от целите за устойчиво развитие. Видяхме огромно увеличаване на хора с наднормено тегло в света. Над 2 милиарда са те, включително 500 милиона, които са затластели. И това засяга всички държави, развити и развиващи се. Предварителни оценки показват, че около половината от възрастните хора в Европейския съюз са с наднормено тегло. Вече. Начинът да се преборим с това е да променим системата на хранене от производството до потреблението и да осигурим здравословен хранителен режим за хората. Ще се радвам, ако мога да говоря малко повече по тази тема по време на дебата. И преди да пристъпя към заключенията, искам да се възползвам от дадената ми дума, за да подчертая важната роля на парламентаристите в това отношение. Борбата с неправилното хранене и недохранването изисква адекватни политики, програми и оперативни рамки – които да бъдат включени в съответното законодателство. Парламентаристите са не са, те не само имат хор, възможността да поставят храненето на най-високата степен на приоритетите на политическия и законодателен дневен ред. Те също могат да гарантират, че програмите ще имат достатъчно бюджетни средства за прилагането им. През 2014 година ФАО организира съвместно с Световната здравна организация втората международна конференция по храненето, която прие Римската декларация за храненето и рамката за действия. Парламентаристите от най-различни части на света приеха тези документи и а, допринесоха за съставянето им. И искам също да кажа в заключение, да се обърна към членовете на Европейския парламент, които установиха Европейският алианс за борба с глада, който със сигурност ще играе важна роля за борба на всякакви форми на неправилно хранене в Европа а, да им благодаря за тяхната работа. И тук прекратявам с моята презентация и ще се радвам да отговарям на ваши въпроси и коментари. Благодаря ви за вниманието. Grazie. Ringraziamo il direttore generale. Много благодаря на генералния директор. А сега, нека да започнем нашата дискусия. Вече имаме голям брой колеги, които завиха желание да се изкажат. Все пак не разполагаме с много време. Моля ви да се изкажете максимум минута и половина, за да предоставим време на генералния директор за ам, отговори. Колегата Хойбо. Да, много благодаря, господин генерален директор. Вие казахте, че трябва системите за производство на храни да бъдат по-ефективни. говорихте също така за агроекология. Благодаря, че поставихте тези въпроси, защото ние също смятаме, че трябва да променим съвременното а, земеделие. Ако желаем да забраним пестицидите и същевременно желаем да подобрим почвите, и опазването на околната среда, то трябва, разбира се, да въведем нови методи или методи, може би, които не са толкова нови, като, например, полезни е, насекоми, като оси и други. И това е синергия. Синергия на практика – и ще забележим положително а, развитие. Знаем, че можем да увеличим с 60% отглеждането на моркови, а, а, бобови растения и така нататък, когато променим а, и подобрим екосистемата, а не а, да натоварваме екосистемата с а, пестициди. Особено това въжи за регионите, които са засегнати от глад. И в заключение бих искала да кажа, че много съм удовлетворена от това, че споменахте темата за борбата с антимикробната, анти, микро, микробната резистентност и използването на антибиотици. Аз също смятам, че не бива да се използват антибиотици а, за добитъка защото ние сме за опазване здравето на животните, както и здравето на хората. А нямаме нужда толкова много от антибиотици. Ерик Андрио, след това Агилер. Oui, merci. Merci, Благодаря, господин председател. Бих искал първо да ви благодаря за казаното от вас, защото тези проблеми са в а, центъра на нашето внимание също така и, и разбира се, всичко, което споменахте е важно, но може би най-важното е да направиме връзка между продоволствие, продоволствието и е, земеделието и храненето. Защото в крайна сметка проблема, свързан с човешкото здраве, е огромно значение за нас, включително и всички болести и проблеми, свързани с това. Но бих искал да имам вашето мнение относно търговската политика на Европейския съюз и по-специално двустранните споразумения с, страните от юга. Бих искал да знам как, как вие тълкувате разпоредбите, залегнали в тези споразумение. Клара Босия Делер. Благодаря, господин председател. Благодаря. Добре дошъл, господин Грация Дела Силва. Вие говорихте за трансграничните вредители и заболявания. Но мисля, че трябва да наблегнеме на превенцията. А, защото а, смятам, че част от заболяванията и вредителите а, навлизат в Европа през границата и точно може би в тези засегнати страни трябва да наблегнеме на превенцията и също така промяната, промените в климата и тяхното влияние. Аз мисля, че европейските земеделци, европейското земеделие полага много усилия за приспособяване и реагиране на тези промени, за разлика от промишлеността и други отрасли. И още споразуменията, търговските споразумения с трети страни, защото ние имаме един земеделски модел, който те нямат. Защото ние тук спазваме правилата и същевременно сме в конкуренция с партньори или конкурентни, които не спазват тези правила. А, така че какво е вашето тълкуване и как нещата биха могли да се оправят? Мерси, месье президент. Благодаря, госпожа Деле. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален секретар. Аз наблягам на това. Вие го казахте, но може би не, не, поставихте акцента на това, населението на света ще се увеличава, така че е необходимо да се произвежда повече, по-добре. много напредък е отбелязан в Европа през последните години. Нека да не отричаме всичко. А, много промени и реформи са навлезли, включително и що се отнася до растително-защитните продукти. Но, но когато няма альтернатива, разбира се, трябва да се използват и тези продукти, които в един момент са всъщност лекарствата или медикаментите на растенията по същия начин, както те са необходими и за хората. Но европейското земеделие трябва да заеме своето място и да играе своята роля, що се отнася до разхищението на храните. Аз смятам, че трябва да има а, просто дадени звена, които да бъдат да се посвещават на борбата срещу разхищението, срещу бедността, срещу глада и същевременно времено трябва и да се довериме на нашите земеделци, но да и да ги подкрепяме. Следващия. Господин Агньо, благодаря ви. Ако говорим за бъдещето на а, а, земеделието, господин генерален директ, мога да ви кажа, че всъщност бъдещето на земеделието е обвързано тясно с бъдещето на водата. Нуждаем се от вода, за да отглеждаме повече хранителни продукти, а виждаме, че намалява количеството на водата. Какво желаят освен това растенията? Те се нуждаят от въглероден двуокис. Така че повечето от хората тук в това а, а, а, производство желаят всъщност да се увеличи броя на а, да се намали е, е, отглеждането на растенията. Вие говорихте за е, забрана на пестицидите. <clears throat> Нуждаем се всъщност от нови практики за отглеждане на култури. Но тук множеството отричат ползите на науката, на новите технологии. Те трябва да бъдат реализирани, а не да бъдат забранявани. Освен това, вие говорихте за антимикробната резистентност. Напълно съм съгласен. Това е огромен проблем към момента. Имам два, две предложения. Първо, как можем да подпомогнем а, стопаните? Всъщност, някои от а, а, земеделските стопани всъщност а, не знаят как да ги използват или ги използват а, а, не в подходящия момент някои желаят да се а, глобяват страните, а, които внасят месо от животни, третирани с антибиотици. Всъщност ние тук трябва да говорим с СТО по-скоро. Така че, наистина, можете ли да направите нещо по отношение на преговорите с СТО по този въпрос? Кой е Фланаган, Марк. Мерси, президент. Господин Търгал, след това господин Фланаган. Благодаря, господин председател. Аз няма да ви задам въпрос, но ще искам да ви поздравя, защото вие говорихте открито и ясно. И ако искаме да гарантим, гарантираме а, изхранването на всички, трябва да промениме модела. Така че трябва да промениме стратегията, вие го подчертахте. Заведението трябва и да продължава и за бъдеще и навсякъде да бъде считано за стратегическо занимание. А, Това трябва да стане в целия свят, за да може цялото човешко население да бъде изхранено същевременно, да има бъдеще за бъдещите поколения, като земеделието а, има за основна насоченост изхранването, а не а, а, търговията и печалбата. Аз го готов ли сте да поставите под въпрос нашата търговска политика, която сама по себе си е срамна? Нашите е, земеделци получават по-малко приходи, същевременно имаме излишък, а експлуатираме африканските страни. На, на практика нещата са обърнати с главата надолу. Споделяте ли този анализ и ще очаквам ваши отговори, които ще ми бъдат предадени. Of... Бъдещето на храната и земеделието зависи до голяма степен, напълно е зависимо от хората, от производителите. Производителите всъщност трябва да живеят от това. Те не могат. А, трябва да си гарантираме всъщност е, тяхното бъдеще, бъдещето на производителите. Защото ако те не могат да се хранят, няма да могат да оцелеят, няма да могат да произвеждат. Ако желаем нещо да направим в този сектор, то всъщност хората, които са в сектора, трябва да могат да живеят от работата си. Непрекъснато тук а, така се чува а, гласове, които се притесняват за това, че не можем да изхраним населението. Защо? Ние ли, трябва, ние ли сме изправени пред това предизвикателство? Аз не виждам, че това е някакво предизвикателство за нарастващото население. И имаме проблем с стагнацията. Така че това трябва да се произвеждат местни продукти и че вие не, не, ако ни, вие не ги транспортирате по целия свят, няма да имате този проблем. Друг е проблема. Как можем да подпомогнем хората навсякъде по света да произвеждат достатъчно храна за себе си? Това е проблема. И всъщност всички търговски споразумения, ако бъдат променени, то тогава може да се стигне наистина до правилното разпределение на храната навсякъде по света. И всъщност е, е, Европа е така обсебена от идеята за търговски споразумения. Господин Кларк също е обсебен от тази идея. Така че това е всъщност нова злоупотреба с английски язик, именно използвана от Джон Кларк последното си изказване. Така че искам да ви попитам, какво означава да се премества, транспортира сходни храни от едно място на друго място по света? Защо се прави това? Ами ние всъщност сме взаимно допълняеми. Един пример. Защо ние внасяме бадеми от щатите? Защо? Какво вие смятате, от обсебването на Европейския съюз с именно тази идея, че ние трябва да нахраним цялата планета? Uh, uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на нашия гост за неговото изказване. Истината е, че не е лесно да се произвежда храна. Много работа е това. Много пот трябва да се лее. Много сълзи трябва да се пролеят. Аз съм работил дълго години в този сектор. И също така съм изслушал много хора, които говорят малко или много неверни неща. Но производителите на храна, храна, която ние ползваме, е важно, че всъщност те носят отговорност за изхранването на хората. Но всъщност вие повдигнахте въпроса за а, загубите, за разхищението. Ами храната може да бъде разхищавана още дори на място, на място, когато се там, където се произвежда. Какво искаме всъщност ние? Какво можем ние? Можем ли да опрекнем всъщност производителите? А какво става всъщност? Е, виждаме политиците, които излизат по телевизията и а, е, хвалят търговците, защото те си мислят, че всички те знаят повече от повече от производителите. Всички говорим за разхищение на храната. Винаги е имало такова. Но нека да се опитаме да намалим всъщност е, този феномен. винаги ще има отпадъци. Те могат да се използват по разумен начин. Винаги ще има хранителни отпадъци. И няма ние да сме никога да сме в състояние да изхраним всеки по света. Grazie, Благодаря, Джим. Марко Зуло. Благодаря, благодаря на генералния директор на ФАО. Вие говорихте колко е важно устойчивото производство на храни, за да се приборим с а, бедността, с глада, за да постигнем по-добро разпределение на храната по целия свят. Как да гарантираме достъп до храна? Един малък производител или по-голям производител. То, разбира се, произвежда на първо място за себе си. Много е важно какви са, какъв е економическия капацитет на производителя, но също така и на потребителите, тези, които купуват храна. Тоест, какви са економическите ресурси? Клиентите трябва да разполагат с, храна, с пари, за да си купят храна. Имам два въпроса, господин генерален директор. В момента в Германия се провежда кампания, а именно това, именно ние като произвеждаме нашата, произвеждаме храни, които предлагаме в Африка по този начин, всъщност съсипваме пазарите там. Сега, не знам, когато цените се покачват, ние сме виновни, че всъщност хората не могат да си купуват храна. Какво всъщност ще, ще ни препоръчате? Да се откажем от свободния пазар или какво да направим? В никакъв случай, разбира се, не означава, че храните трябва да се продават за, на безценица, за жълти стотинки, но в никакъв случай, нали, трябва ли да, да напуснем световния пазар? Какво, да въведем дъмпингови цени или как, каква е, как, какво правим ние погрешно тук? Света, глада по света. За мен това са три причини. На първо място политическа нестабилност, крик, а война, корупция, особено в развиващите се страни. Не се изгражда там ам, сълскостопански стратегии. И понякога всъщност е неоправдано е, нас ни обвиняват за нашата селскостопанска политика. Съгласен ли сте вие с това или какво смятате? Абедес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия гост. Така малко се напрегнах, като ви слушах защото трябваше да изслушам всичко това, което казахте. Казахте, че трябва да работим, да имаме по-голяма устойчивост. Къде има, къде има други толкова много устойчиви региони по света, отколкото в Европа? Бил съм и в Африка, и в Южна Америка. Аз не мисля, не мисля, че ние трябва непрекъснато да обвиняваме нашите земеделци. Темата пестициди. 1900-та година е, в Германия не са се използвали никакви модерни торове, никакви пестициди. Но с а, развитието на химията се появиха тези продукти. Средствата за растителна защита всъщност бяха полезни. 800 милиона менше, а, 800 милиона човека гладуват. 500 милиона а, земеделски стопани не използват никакви торове, изкуствени торове пестициди и така нататък. Обаче, въпреки това, те не могат да произвеждат храна за собствена консумация. Има някакъв голям проблем. В началото на 90-те години, още в германския Бундестан бях казал, че ако 50% от средствата, които се дават за оръжие, те бъдат пренасочени за земеделие, за научна развойна дейност в земеделието, то тогава ние няма да имаме глад по света. Така че тук други въпроси а, е, възникват. Моля ви, не, ми, раз... не ме разбирайте погрешно. Модерното а, е, земеделие сякаш е, се обвинява при последното голямо наводнение в Германия 2014 година. през декември месец, ако птиците носят и се размножават и така нататък, а пак се обвиняват а, а, селските стопани, че ние произвеждаме най-много въглероден двокис или какво ли не още. Винаги всъщност а, а, и в, няма да се очуди, ако обвинят модерното селско стопанство, че динозаврите са изчезнали. Bene, grazie colleghi. Abbiamo terminato la lista degli interventi, caro direttore generale.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 Eh, plantas y animales de origen de zonas de enfermedad. Y casi todas las zonas hoy día tienen un... <laughs> No. Всички животни всъщност, е, които ендемично а, носят в себе си някакъв а, е, щам на заболяване, трябва да минат през карантина. И и, на, и наистина другият проблем е водата. Водата е голямото предизвикателство на бъдещето. Начина по който ще се управлява водата, защото ако продължаваме да използваме а, подпочвените води, като че ли е, това е един безкраен е, ресурс, правиме огромна грешка, защото водата е, изче... е един ресурс, който е на изчерпване, който ще се изчерпа. Позволете, позволете ми да дам един пример от моята страна. А, трябва да, трябва, да, трябва, трябва да взимаме примери от а, най-добрите практики, как, например, арабите успяват да а, събират а, дъждовната вода. Да, дъж, дъж, дъждовната вода е нещо, което ще, ще трябва да от която да се възползваме по някакъв начин, защото, както казах, водата е, е изчерпаемен ресурс. А, и в Андалусия арабите на времето са въвели е, тези ведра за е, събиране на дъждовната вода и нещо, от което трябва да е, възпроизведем. А, сега, използването на на химически продукти в земеделието. Това е един голям проблем. И използването на химическите продукти в а, земеделски райони и а, начина по който а, тези продукти по някакъв начин се отразяват на а, бременните жени и така нататък. И сега разхищението на храни и договореностите с супермаркетите за намаляване на това разхищаването. Има три етапа на разхищение. Първо, когато храната излезе от производствената, от производствената а, единица и а, бъде транспортирана. Значи там по веригата на транспорта трябва да бъде е, подобрена. Второ, преработването. Тук също има много подобрение. И трето, е, на трапезата раз, раз, раз, разхищението, което ние самите извършваме с остатъчни продукти или е, продукти, които смятаме, че вече не са добри за, за потребление когато видим примерно един плод, който не изглежда много красив, проблеми, които ние имаме много в Португалия. Трябва да има възможност да бъдат продавани и тези продукти, които може би не са толкова пресни, но същевременно са годни за е, потребление, за консумиране. т.е. става дума за промяна на хранителните ни навици. Петият е, въпрос беше за бъдещето на водата. Аз вече казах, че основният проблем, с който ще се сблъскаме в бъдеще е ограниченото количество е, вода. Земеделието изисква голямо количество вода е, ще има нужда от все повече и повече напоителни системи. Има, има модерни техники. Традиционната практика още в Египет е било разливането. А и преминаме към ново технологичните методи за напояване. Економите са огромни от 1000 литра вода до 1 литър вода за напояване на същата площ. Колкото до антибиотиците, работим в тясно сътрудничество с СЗО за използване на все по-малко и по-малко антибиотици. Тук също споменахте търговията и търговията с Африка. Ако можехме да имаме наистина споразумение за справедлива търговия с тези страни, това ще това щеше да бъде много полезно и за двете страни и по този начин да се да се постигне един баланс. Отговарям и на въпроса на господин Планаган. Можеме различните региони да се взаимодопълват. Не, не мога да кажа, че Европейския съюз и, примерно, Латинска Америка са взаимодопълняеми, но има много възможности за а, взаимодопълняемост между отделни страни или включително между региони в Африка, в Латинска Америка. Защото в някои региони могат да се произвеждат неща, които въобще не могат да се произвеждат в други и по-специално плодове, зеленчуци, так, защото това са сезонни продукти. Така че сезонността е, нещо, е ключов елемент, ключно, от ключово значение. Плодове могат а, да се отглеждат, а, произвеждат а, през лятото и в по-студени страни, след това да се изнасят и така нататък. Трябва да приключвам. И още един. Последния въпрос. Споменат, който бе зададен от господин Дес. Защо само възрастните живеят и работят в земеделските стопанства. Моят отговор е следен. Просто земеделието е тежък труд. Но бихме могли чрез нови технологии да привличаме млади хора. Това може да стане чрез модернизиране на земеделието. Чрез модернизацията ние привличаме млади хора. И второ. Повечето страни нямат добри системи, пенсионни системи за селски стопани. И това може би е проблем също, защото в страните, в, в които пенсионната схема е подходяща, то има а, така добра последователност и приемственост между поколенията. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор. Приключихме нашето заседание. Следващото ни заседание ще се състои на 12 юни 19 часа в Страсбург. Благодаря.